правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, член 135 от правилника за дейността на Европейския парламент. Започваме. С първата точка от дневния ред – камбоджански законопроекти за НПО и синдикати. Давам думата на авторите. на първата резолюция. Ернест Марагал има думата. Благодаря, председателю. Подкрепяме тази резолюция заедно с другите автори на резолюцията, се надяваме всички политически групи да ни подкрепят. Има обезпокоителни моменти. Трудно е Преди година и половина, ако си спомняте, разгледахме този въпрос. Това стана през януари 2014 година. Като че ли обаче тук има едно противоречие, което не може да бъде разрешено. От една страна има економически просперитет, от друга страна зачитането правата на човека и върховенството на закона, основните социални, трудови норми не се спазват. Ако погледнем Камбоджа, има една тройна законодателна инициатива в страната, която не зачита основните права на участие, социален дебат, неправителствени организации и синдикати. Те трябва да бъдат водещи при тези права. Всичко това се случва в същия момент, в който отново възникват тези въпроси. Има проблеми и с земеползването, и собствеността. Много собственици биват изтласквани от земята си. Е, връщат се към земя, която не може да бъде ползвана за земеделски цели, не се зачитат основните права на човека и ако погледнем как потребяваме, имаме огромни плантации с захарна тръстика, които са пряко свързани с търговски организации, които задоволяват нашите потребности от захар. не може да се ограбват хората от тяхни, техните права. Благодаря. Сега давам думата на Игнацио Корао за една минута. Благодаря, председателю. Когато говорим за Камбоджа, трябва да кажем, че ние сме основния финансиращ орган за всички проекти в Камбоджа. Много често сме използвали НПО в Камбоджа за такъв тип инициативи за развитие. За това мисля, че е ясно, че проблема идва от другаде. Ако се одобри този законопроект, той ще ограничи ужасно синдикалната свобода, свободата на асоцииране и сдружаване и всъщност ще се взриви онова, което искаме ние да направим, за да има демокрация в Камбоджа. Тази резолюция цели точно това, да направим така, че законопроекта да не стане закон, защото той ще върне назад страната 100 години. И искаме да продължим с диалога с тази страна, за да може да имаме проекти за развитие и Камбоджа да стигне до едно по-добро и по-светло бъдеще. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващият автор Демес Макер, една минута. Voorzitter, in Cambodja wil eh, de regeringspartij door middel van een controle. Благодаря ви. В Камбоджа управляващите партии чрез много противоречиво предложения искат да сложат край на свободата на сдружаване, това са партиите, които в момента из... са на власт. Всички НПО и синдикални организации трябва да се регистрират, да представят отчет за своята дейност и за финансовото си състояние. А НПО са обвинявани, че служат за инструмент на чужди сили, които искат да подгонят властта в Камбоджа. Ясно е, че трябва да има законодателна рамка, която да управлява дейността на над 5000 НПО, които съществуват в страната, но това не може да случи по такъв едностранен начин на страна на правителството. НПО се опитва да се мобилизират, стотици граждани реагираха, стотици хиляди граждани реагираха в интернет и се противопоставят на това ограничаване на свободите в страната. Ето защо ние изискваме от правителството да преразгледа тези два проекта закона чрез консултации с гражданското общество и се надяваме да изпратим ясно послание с тези две резолюции. Благодаря ви. Думата има Максим Лендър за една минута. Uh, Благодаря. Благодаря и на комисар Малмстрюм за това, че присъства днес след обед. Хубаво е да имаме такава обединена и силна позиция в Европейския парламент, която подкрепя демокрацията и гражданското общество, а подкрепя ситуацията, в която разцъфтява демо демокрацията и синдикатите. Ние имаме следното послание е, към Камбоджа да се махнат тези два закона и да се осигури всяко бъдеще, бъдещо законодателство в областта да взема предвид международните стандарти да има включващ процес, да има диалог с гражданското общество и неправителните е, организации в законотворческия процес. Благодаря. А сега госпожа Бермехо. Пърфавор. Благодаря, председателю. Подписват се търговски споразумения с трети страни от наша страна и така даваме достъп до тези държави на многонационални фирми. И какво се случва? След това се възмущаваме, че хората биват изтласкани от земята. Искаме Камбоджа да спазва споразуменията на МОД, и да спре е, да дава възможност на големи многонационални фирми да заграбват земя. Не може постоянно да се повтарят тези принципи. Трябва чисто и просто да кажем, че правото на земя и правото на асоцииране са основни права, които са записани във всички споразумения с такива държави. Така можем единствено и само да спомогнем спирането на този процес, който в момента а, заклеймяваме. Благодаря, госпожа Шаке има думата за минута. Благодаря господин председател. Госпожо комисар, колеги, всички се тревожим, че жизненно важната роля, която играе гражданското общество в страната, а в момента са регистрирани над 5000 НПО в Камбоджа, ще бъде подронено от този проект закон, който ограничава правата на гражданското общество и нарушава международните разпоредби. Ние много, държим, ние много държим на правата на човека и за периода 2014-2020 година сме отделили над 410 милиона евро за подкрепа на правата на човека в страната. Ето защо ние настояваме към Божанското правителство да зачита свободата и важната роля, която играе едно процъфтяващо гражданско общество в устойчивото развитие и економически растеж. Двете трябва да вървят ръка за ръка и ние насърчаваме правителството на Камбоджа да действа съответно на тези изисквания и да защита правата на НПО и на гражданското общество. Много ви благодаря. Думата има Йозеф Вайдехолсък за една минута. Президент Камбоджа. Благодаря. Камбоджа е една от страните в която има политическо преследване, 3000 са политически мотивираните убийства. Целта е да се постигне напредък. Напредък, определен напредък има и гражданското общество и започва да играе все по-голяма роля. Но режимът е нестабилен и в тази обстановка правата на неправителствените организации се нарушават. Много е важно да подкрепим Камбоджа, за да не се прекъсне пътят на Камбоджа към демокрацията. Благодаря. А, сега от името на социалистите и демократите, господин Марк Тарабела. Merci, благодаря ви, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. На 30 юни хиляди работници и синдикални активисти се опитаха да демонстрират в Бньон Пен срещу новият проект закон за ограничаващ правата и свободите на НПО и синдикатите. Ние разбира се, се присъединяваме към, към тези протести и аз лично съм възмутен от този проект закон но а, лично си спомням, че преди 9 години ръководех а, посещение от името на Европейския парламент в Камбоджа, за да проверим дали те продължават да напредват по пътя за зачитане на правата на човека в страната. Както припомня господин Корал, ние сме основният донор на Камбоджа в, в контекст на, на Европейския фонд за развитие. Така че дали не би трябвало да проверим дали има напредък в страната или не и ако стигнем до че няма напредък, може би трябва трябва да им припомним, че ние им даваме средства, но искаме от тяхна страна напредък. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата по спонтанни изказвания. Ще дам думата на един представител всяка политическа група. Започва господин Поспишил. Пекне, пане Съм... Благодаря, председателю. Аз много се радвам, че изслушах този дебат. Бях министър и отговарях за гражданския кодекс страната, който гарантираше свободата на сдружаване. Държа тази свобода да има навсякъде. Камбоджа трябва да приеме законодателство, което да отговаря на европейските стандарти, така че всяка асоциация и НПО, когато отговаря на правните изисквания, да може да бъде създадена посредством регистрация. Държавата не може да пречи на създаването на такъв тип организации в Камбоджа. Казваме го и е добре да го свържем наистина с финансовата помощ, която даваме на Камбоджа. Камбоджа трябва да промени законодателствата, защото иначе трябва да намери това свое отражение върху помощта, която я отпускаме. Благодаря. Благодаря. Господин Фрунзолика. Барцо джинкуе, пани президент. I'd like to express my worries. Благодаря, господин председател. Искам да изразя своето опасение от закона, който се предлага от властите, закон, който ограничава правото на събиране, правото на изразяване, ограничава правата на гражданското общество. Много е важно да има закон за неправителствените организации, който да поощри развитието на народните движение и сътрудничеството с Европейския съюз и включването на Камбоджа в развойните програми на Съюза. Може да направим голям принос към възстановяването на страната. В Европейският съюз е най-големият партньор на Камбоджа в областта на економическата подкрепа. Трябва да подкрепим правителството така, че то да оттегли този закон. Благодаря. Господин Яковчич. Хвала лепо, господине председниче. Благодаря ви, господин председател. След преживяното в Камбоджа след всички трагедии в страната, очаквахме тя да започне да отбелязва напредък. Страната обаче се случва точно обратното. Заграбването на земеделска земя, ограничаването на синдикалните права и мерките срещу дейността на НПО, срещу свободата на сдружаване и гражданското общество показват, че Камбоджа отстъпва постигнатия напредък. Ние разбира се имаме много симпати към страната. Тя е доказала, че може да си сътрудничи добре с ЕСА, но ние трябва да подкрепяме нашите ясни и строги принципи трябва да изискаме от тях да заложат в законодателната си система основните човешки права, на които ние държим и трябва да зачитат основните свободи, на които ние, които ние вярваме. Господин Касталдо. Джики Пресес. Ci troviamo di fronte a un triplice... Изправени сме пред троен атентат. Първо срещу правата на човека и свободата, международните организации и синдикалните права премьерът на Камбоджа все повече прилича на тиранин. Заедно с проекта си за киберпрестъпността, все още не знаем текста, но върви по същия начин, най-вероятно ще удари и свободата на изразяване онлайн. Като основен донор, ние може да искаме много от Камбоджа, но може да искаме и от себе си, за да може да се гарантира търговската ни политика която да отговаря на нашите многонационални фирми, които да не отидат там и да грабят земя от камбоджанците и да поддържат авторитарни режими. Става дума за пакт за свобода и основни права. Не може въобще да се поставят под въпрос основните свободи и права. Искаме комисията да бъде силна и да поиска от тя, това правителство да се оттегли от тази инициатива. Благодаря. Благодаря. Господин Касталдо. Кристина Мурва има думата. Е, szeretettel és tényleg nem provokációképpen. Благодаря. Аз не искам да провокирам никого. Искам моето изказване да прозвучи в дух на любов и разбирателство. Искам, е, колега, да ви задам въпрос. Чувате ли ме? Знаете ли случая на Юдит Сима? Тя е, е синдикалист и е осъдена на три години затвор заради своята дейност. Тя беше синдикалист, много известен синдикалист. През 2006 година полицията полицията разпръсна брутално една демонстрация в Будапешта и тя призова своите колеги е, полицаи да не, да не следват заповедите. А сега от името на комисията госпожа Монстра. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, стало мисля, че обсъждаме Камбоджа. Може да се върнем на въпроса, свързан с Унгария някой друг път. Както казаха редица от вас, Камбоджа наистина има много активно гражданско общество и много НПО и асоциации действат в различни области. Както знаете, правителството на Камбоджа от години насам твърди, че е необходимо да се приеме закон, който да определя един режим за дейността на всички организации на гражданското общество и НПО. Ние следим много отблизо законопроекта, от както се тази идеята за такъв закон преди много години. Проекто закона е обсъждан нееднократно на официални и неофициални срещи с представители на камбоджанското правителство. Нашите представители в страната са много активни и непрестанно повтарят нашата много ясна позиция по този въпрос. И ние ясно им заявихме, че законодателство като това, което те предвиждат, би трябвало да дава възможност за дейността на гражданското общество, не да го ограничава подчертахме, че демократичният процес би трябвало да е прозрачен и да включва смислен диалог с всички заинтересовани страни, тъй като диалогът е в основата на всяка демокрация диалог с опозицията, с гражданското общество и с частния сектор. Само чрез подобен диалог правителството може да вземе предвид нуждите и тревогите на тези, които попадат под обхвата на този закон. Освен това, ние настояваме правителството да приема закони, които да са в интерес на гражданите. Гражданското общество в Камбоджа играе много важна роля. Ето защо ние е, приветстваме решението на Националното събрание да се проведат консултации по проекто закона за НПО. Някои от тези консултации вече започнаха и се надяваме резултатът от тях да бъде отразен в окончателния текст на закона. Някои от вас имат знаят, че има двустранни срещи между членове на Европейския парламент и членове на Камбоджанското национално събрание. Целта на тези срещи е да се подобри тяхната възможност за контрол и е, оценка на качеството на законите, които те изготвят. И ние ще продължаваме да наблюдаваме събитията, защото в едно време, в което НПО и синдикалните организации са изправени под ограничения в много държави, Камбоджа трябва да докаже, че наистина държи на ангажимента поет за опазване на гражданските права и свободи. Много ви благодаря, госпожо комисар. Получих 7 проекто резолюции. в дозорността на групата на зелените, на групата СВП, СВПД, на ЕКР, на НП. резолюцията на групата на социалистите и демократите, резолюцията на ГУЕ, на АУДЕ.